точка от дневния ред, а, именно спешната помощ за бежанци, които са изправени пред изключително тежки климатични условия в различни части на Европейския съюз. Незабавно давам думата на господин Богремон, който е представител на съвета. Grazie. Legislate, onorevoli membri, the presidency shares your concern. Благодаря. Всички сме загрижени за съдбата на беженците и на мигрантите, които в момента са изложени на много сурови условия в лагерите. Според информация от гръцките власти, повече от 15 000 мигранти се намират на гръцките острови. Горещите точки са препълнени и условията на живот са под всякаква критика. Допълнително, Комисарията за беженците на ООН докладва, че 7000 беженци се намират в територията на Сърбия, като над 1000 от тях спят в изоставени сгради в Белград. Няма как да направим нещо за техните условия, но пък имаме инструменти, с които да се опитаме да помогнем и да смекчим суровите условия в момента. Комисията ще а, ви информира какви са вариантите за използване на спешна помощ, както и за другите варианти за помощ, които могат да се отпуснат на най-пострадалите страни. Продължавам на малтийски. Наясно сме, че гръцките власти са изпратили кораби към Лесбос, които да помогнат. Да помогнат на тези, които страдат от суровия студ. Нашето председателство следи отблизо ситуацията. Същевременно сме във връзка с всички а, европейски страни и институции, които са страна в ситуацията. Решени сме да направим възможно най-доброто, за да подобрим положението, в което се намират мигрантите. Ангажиментите, които а, са поети във връзка с подобряването на условията през зимата, трябва да се спазят. Няма една единствена държава, която може да се справи с това сама – но в същевременно има други страни, които могат да помогнат. Трябва да се опитаме да избегнем ситуация, която води до толкова лоши условия, като се обединим и координираме усилията си. Това трябва да се случи а, изключително бързо, но също така да включва дългосрочно планиране. нещо, което трябва да направим е да окоръжим прилагането на мерки, които вече сме дискутирали. И да направим така, че проблеми, които вече сме обсъждали, да бъдат решени. Тази сутрин а, нашият премьер Джозеф Мускат говори по тази тема. Както знаете, Малта в момента е се занимава с председателството на Европейския съюз. Дами и господа, през заселването е нещо, което също може да помогне, за да смекчим ефекта от тази криза. Действително, напредък има, но въпреки това, до 11 януари почти 8000 души са били презаселени в Гърция, което не е достатъчно. Ако ускорим процеса, то това ще помогне на Гърция. И ще подобри значително ситуацията на самите беженци. Подаването на молби за презаселване и самото презаселване трябва да бъдат ускорени. Страните членки трябва също да съдействат и да направят необходимото, както и институциите, отговорни за това. И имаме нужда от спешни мерки, за да ускорим този процес по презаселване. Имаме нужда от стабилност в дългосрочен план, особено що се касае коридора при източното Средиземноморието. Трябва ни сътрудничество с Турция, както и по-силен ангажимент, за да можем да подобрим ситуацията. Както и да повишим броя на мигрантите, върнати в Турция. Необходимо ни е също така по-голямо сътрудничество в, зап... в Западните Балкани. Същевременно трябва да задвижим реформите, които планираме за системата за убеждище. Ще продължим да работим в тази посока, за да продължим работата на словашкото председателство и нидерландското такова. Само така ще можем да постигнем някакви резултати. В крайна сметка, дами и господа, ние всички искаме да видим устойчива политика в областта на обежището и мигрантите. Необходимо е това да включва по-силен контрол на границите. Трябва също така да имаме по-добър капацитет да се справяме с спешни ситуации като днешната. Само така ще можем да спасяваме животи и да осигурим справедливо третиране. Ще се радваме да видим подкрепа от ваша страна. Комисията ще ви даде повече информация по въпроса. Благодаря. Председателката, благодаря господине. Веднага давам думата на господин Стилендерс, комисар. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги, господа министри. Благодаря ви за този своевременен дебат. Мигрантите, които се намират в Европейския съюз, преживяват най-тежките зимни условия от десетилетия насам от островите в Бяло море до северната част на Европа. В определени части на континента такива климатични условия не се очакват. Е, ние всички видяхме снимки в печата е, от много бежански лагери. Искам да бъда ясен. Никой не трябва да се гордее от така създалата се ситуация. Нашето нравствено задължение е да предоставим достойство на тези хора днес, не другата седмица, дори не утре. трябва да се съдейства на властите в отговора, който дават. Трябва да бъдат предприяти действия, за да се ускори организацията на беженските лагери. Моя колега Аврамополос, както и лично аз, сме в постоянен контакт с гръцките власти. на гръцките острови, където положението е най-сериозно, ние се опитваме да изследваме всички възможни решения, за да помогнем на правителството и на местните власти при е, такива изключителни условия. Комисаря Аврамополос беше на остров Лесбус днес малко по-рано, за да прецени какво е положението на място и разбира се, за да обсъди това положение и за да се търсят незабавни решения. Ние приветстваме бързия отговор на гръцките власти в отговор на трудната ситуация на островите. Първо, за да бъдат преместени е, тези, е, които са най-чувствителни на студа и на второ място е, да бъдат преведени на метрополията тези, които искат убежище и тези, които са в най-неравностойно положение. Всички бежанци са подложени на надлежния процес по преценка на молбите им за убежище. Е, трябва да бъдат настанени при удобни битови условия, особено тези, които се намират на остров Лесбус, където климатичните условия са най-тежки. Междувременно ние обсъждаме с гръцките власти създаването на удобни е, места, където хората могат да бъдат подслонени и се опитваме да подобрим наличната инфраструктура. А, моя колега, комисар Еврамополис, ми каза днес от остров Лесбус, ето какво каза той. Е, необходимо е сътрудничество и подкрепа на местните власти. Разбира се, местното население също трябва да оказва подкрепа населението на островите прояви изключителна щедрост към стотици хиляди бежанци и мигранти през последните две години. Ние сме готови за да предоставим налични средства за създаването на тези допълнителни възможности за подслоняване на хората. Ние сме съобщили това както на националните, така и на местните власти. Това е, е направено на основния остров в партньорство с Върховния комисариат на беженците на ООН, е, както и с други хуманитарни организации и хуманитарни партньори. Е, е, солидарността на Европейския съюз се нуждае от партньори, от международни организации, от неправителствени организации. Те са на място, те оказват помощ на повече от 2000 е, човека. Те раздадени са им спални, чували, дрехи, одяла, всичко необходимо за зимата и за студено време. Разбира се, това не е дългосрочно решение, но е, тези изключителни условия изискват изключителни отговори. Ние наблюдаваме развитието на ситуацията на острова отблизо и е, ще правим всичко, което е необходимо, за да подкрепяме гръцките власти толкова дълго, колкото е необходимо. На основния остров положението е различно. Смята се, че нещата вече са под контрол. 31 заслона вече са създадени така, че да се спира вятъра използваме инструменти за оказване на извънредна помощ. Искам да ви благодаря за вашата подкрепа при изграждането на такива инструменти за изключителни условия и за спешна помощ. Чрез моите служби а, 200 милиона е, евро бяха разпределени. Повече от 50 милиона бяха отпуснати на хуманитарни помощи за оказване на хуманитарна помощ в Гърция, основно на метрополията, за да могат да се ремонтират и да се подобрят условията в наличните заслони, за да се подобрят санитарните условия, за да се осигури отопление. Изобщо списъкът е дълъг. Това е в допълнение на наличните средства и на наличните фондове. От началото на 2015 година до сега 350 милиона евро са отпуснати като извънредна помощ от фондовете за вътрешни работи. Тези средства са отпуснати на Гърция тази помощ се отпуска или пряко на националните власти, или е, с посредничество на европейски агенции и на международни организации, които пряко подпомагат управлението на миграционните потоци в Гърция, включително и възможностите за прием на хора. Имаме предвид е, подобрение на условията на лагерите, на метрополията и на островите. Тези фондове за спешни ситуации са над 209 е, милиона, които вече са отпуснати на Гърция по националните програми от 2014 до 2020 година. И е, сега искам да ви напомня, че като цяло Европейския съюз е отпуснал повече от 1 милиард е, евро за Гърция по фондовете за вътрешни работи и по новите инструменти за спешна помощ. Гърция е най- големия бенефициент на европейски фондове. Гърция е получила най-много европейски фондове. Сега искам да се обърна към Сърбия и към бивша Югославска република Македония. Комисията използва всички възможни инструменти, за да помага на властите да се справят с бешенската криза. Е, не просто защото тези две страни са разположени е, между държави членки, където ние оказваме значителна финансова и техническа помощ. Аз осъзнавам огромните трудности, особено когато има много тежки снеговалежи в е, Сърбия. Този уикенд ще отида в Сърбия, за да преценя какво е положението на място и за да обсъдя положението с властите, какви са потребностите на бежанците и за да изразя отново конкретната солидарност на Европейския съюз. Ние разширяваме възможностите за прием на хора и искаме да сме сигурни, е, че те са подходящи за зимни условия. Това е наш приоритет е, повече от 43 милиона са отпуснати на Сърбия от октомври 2015 година, е, както като хуманитарна помощ, така и по предприсъединителната помощ. Европейския съюз се оказва най-големия донор. 19 милиона са отпуснати за подобряване на условията за прием е, за условията при зимни условия, за да има топла храна, медицинска помощ, а освен това 24 милиона се финансират е, по предприсъединителните инструменти. По този начин ние помагаме на Сърбия е, да даде подслон на тези бежанци и мигранти. Едновременно с това тя трябва да засили възможностите си за контрол на границата си. Това е част от 118 милиона евро, които са отпуснати е, като финансова и техническа помощ на Сърбия. 118 е, милиона са отпуснати от 2007 година насам. Разбира се, че е необходимо да се направи още много, за да има сигурни условия за мигрантите. Е, трябва да се разширят възможностите за прием на хора. Ние е, ще продължаваме да оказваме помощ. За това и ще посетя Сърбия сега през уикенда. Ще се срещна с сръбските власти с цел да се подобри положението на място. В бивша Югославска република Македония е, където са прияти около 200 бежанци от началото на кризата през 2015 година насам. Е, комисията е отпуснала 19 милиона специфично за подкрепа на бивша Югославска република Македония с цел тя да се справи с беженската криза. Имаме предвид отново хуманитарна помощ. Е, това е част от общо 50 милиона евро това е финансова и техническа помощ за страната, която се отпуска от 2007 година насам в областта на управлението на бежанците и на мигриращите. Ще е, преценим дали да отпуснем допълнителни средства, ако възникне необходимост. Това е положението в е, тези три страни Гърция, Сърбия и Фиром. Естествено, отново искам да подчертая, че ние далеч не се гордеем от, от така създалото се положение. То причинява много мъка. Европейския съюз отпусна достатъчно пари, но на място се появяват слабости. Поради тези слабости така отпуснатите пари не могат да бъдат използвани по най-добрия начин, за да се справим с безпредседентната ситуация. Благодаря ви за вниманието. Председателката благодаря. Благодаря. Сега пристъпваме към дискусията. Господин Диас Димера от Народната партия има думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да ви поздравя за усилията, които се полагат в една от най-студените зими е, в Европа напоследък, за да бъдат е, подпомогнати бежанците в Беломорския е, регион, в други страни, жени, деца, има дефицит на най-основни продукти храна, топли дрехи. Имах възможност непосредствено да се запозная с положението. Приспособени са фургони за настаняване на бежанците, но те са ледено студени. Допускат се измами. Ето защо комисията трябва да се погрижи не просто да бъдат отпуснати и средства, но и те да бъдат използвани по предназначение. Правят се усилия да се спасяват хората, които бедстват по море, а сега се налага да ги спасяваме и на сушата – тази тема не е философска, не е абстрактна. Говорим за нещо неотложно, говорим за солидарност и за необходимост от неотложни действия. Член 21 и член 80 от договора за е, Европейския съюз и договор за функционирането на Европейския съюз ни повеляват да действаме. Трябват ни ангажименти. И моля ви, господин комисар, не говорете за Турция. Турция няма нищо общо с тази тема. Говорим за Европейския съюз. Благодаря, господин Диас Демера. Приемате ли а, въпроса синя карта? Да, благодаря много за изказването. Знаете ли, че много бежанци, които в момента са заклещени в снежните преспи в Гърция, трябваше да бъдат вече в други държави, ако бяха изпълнени техните ангажименти. Приемате ли също факта, признавате ли, че само 6% вашата страна получи? Господин Диас Демера. Аз говорих за поети ангажименти и говорих изпълнен с състрадание. И мога да кажа, че данните са наистина а, такива. По програмата за презаселване са презаселени само няколко хиляди души. Но вие говорите за нещо друго. Вие говорите за политически намерения. Аз говоря за нещо друго. Аз говоря за необходимостта от неотложни действия. Състраданието, мисля, е по-силно от политическите оценки, положителни или отрицателни на едно правителство. Благодаря. Следващия оратор за една минута letzte woche kam es in ganz europa zu heftigen schneefällen und viele haben sich darüber gefreut. Миналата седмица падна доста сняг и всички много се радваха да видят това, с изключение на бежанците, иммигрантите на Балканите и в Гърция. Всичко това е огромна катастрофа. Снимките са потрясаващи и покъртителни. Именно за това разискваме темата днес в тази зала, но не може само да си говорим, нужни са действия. Ето за това приветствам действията на комисията. Наистина е важно да се задействаме незабавно. Не като да не бяхме предупредени. И наистина корени се проблема там, че тези хора просто не са били преместени от Гърция. Ситуацията е бедствена и мерки трябва да бъдат предприяти веднага. Иначе нищо няма да се промени. Трябва ни работна група, която да се заеме и наистина да задвижи процедурата веднага. Господин Мариас има думата за а, е, минута и половина от името на ЕКАРЕ. Положението е недопустимо и това е слабо казано. И, е, и има е, хиляди мигранти и нелегални бежанци. Това се дължи на факта, че Турция продължава да изпраща мигранти на островите в Бяло море. 7000 е, е, е, беженци се намират там. НАТО, вместо да спре тези потоци, се опитва само да ги контролира. 66 от 4000 трябва да бъдат преместени в различни страни на Европейския съюз. Но са това се дължи на факта, че разглеждането на мобите за убежище изисква много време. Европейския съюз обеща да изпрати стотици специалисти, за да помогнат на е, гръцките власти, но не го направиха. И ясно е, че правителството остави е, е, хиляди бежанци да живеят в снега не само на остров Лесбус, но и на много други острови. Положението през уикенда, да речем, се подобри. Това се дължи на факта, въпреки, че неправителството неправителствена организации взеха стотици е, хиляди евро, за да помогнат на беженците. Къде отидах? Е, къде отидоха парите? Е, просто е, неправителствените организации задържат парите за беженците. Ние искаме Олаф да се намеси, да упражни контрол. Господин Надис, вие не ми отговорихте на въпроса ми от октомври за лошото управление. Лошото управление на гръцкото правителство на фондовете, които се отпускат за беженците. Очаква очакваме отговор. Отговорността на комисията, отговорността и на гръцката страна. Гърция не може да поема повече беженци и нелегални мигранти. Обаче те не могат да напуснат брига. Благодаря ви. Председателката, благодаря госпожа Викстром за две минути. Благодаря, госпожо председател. На гръцки, благодаря, госпожо председател. Вали сняг, температурите спадат. Лютата зима стигна до най-южните части на европейския континент. Все повече бежанци е, са поставени при непоносими условия. Благодарение на неправителствените организации и международните организации, се предоставя хуманитарна помощ и аз а, е, от сърце искам да изразя благодарност към тях. Същевременно, европейските правителства и институциите на Европейския съюз трябва да се заемат с управлението на ситуацията. Положението е неприемливо, когато става дума за граждани на Европейския съюз, но е също толкова неприемливо и за хора, които са достигнали до нашите брегове. Трябва да работим много по-добре, отколкото до сега. През заселването от Гърция и Италия беше неуспешно. По регламента от е, Дъблин, за който аз отговарям, и е, по който работя в момента, се опитвам да представя някои идеи как биха могли да бъдат намерени решения. Но те са дългосрочни. А това, което трябва да се направи сега, са неотложни мерки за всички е, бежанци на нашия континент. И в държавите членки, и в страните от Западните Балкани. Надявам се, че държавите членки и комисията ще направят всичко възможно да предоставят необходимата помощ. Днес ни трябват спешни мерки и ни трябва състрадание, отдаденост, за да се преодолее тази хуманитарна криза на европейска територия. Идните поколения ще ни съдят по това, което правим или не правим днес. Нямам никакво съмнение. Пожелавам ви успех, господин комисар, и се надявам, че ще работим съвместно. Председателката, искам да уточня, че вие говорихте от името на думата на групата АЛДЕ. Сега дам на госпожа Спинели е, за АНДЕ. Трябва ли да умират от студ в тази тежка зима е, бежанците? Това е срам и позор за нас. Мигрантите на гръцките острови по никакъв начин не могат да достигнат до твърда земя, живеят без електричество, без елементарни условия, идват в островите, изпратени от Ердоган. Всички призиви на Гърция и на Италия да се разгледа рамката, която имаме от Дъблин, остават нечути. За събиране на разделени семейства, за зачитане на човешкия живот няма альтернативи. Не беше толкова неочакван този студ през зимата, господин комисар. Такива са условията тук. От е, Турция трябва да се поискат всички процедурни гаранции, че ще бъдат спазени правата им. Благодаря. Благодаря сега госпожа Келер от името на Зелените. Представете си. Ние сме в Европейския съюз. 21 век е. И все пак хора умират от студ. Има деца, които са измръзнали в рамките на Европейския съюз, 21 век. И изглежда ние въобще не можем да им окажем помощ. Как допуснахме това? В собствения ни Европейски съюз, за който всички сме отговорни. За мен голяма част от причините се крие в логиката на решението да държим мигрантите и бежанците извън нашите граници и да ги третираме лошо – Приемаме, че те може да страдат, но не бива да навлязат в Европейския съюз. Това ли е Европа, която сме си представяли, когато сме кандидатствали за позициите си тук? Наистина ли е приемливо това за нас? За мен не е. Предполагам, че за много от вас също. Щом не е приемливо, необходимо е да видим какво можем да направим, как да преместим хората от гръцките острови. Големия проблем тук са отношенията и договореностите с Турция – съвета и страните членки сами а, направиха така, че да се отзоват в тази ситуация. Затова хората не могат да се преместят от островите на континента. Необходимо е да се възползваме от презаселването, да го задвижим и да го направим реалност. Твърде малко хора са презаселени. Не е достатъчно. Страните членки трябва да дадат своя дан – и още нещо. Сърбия и Македония трябва да засилят мерките си, но и страни членки като България. Като цяло трябва да престанем да се преструваме, че тези хора а, просто ще спрат да бягат от войната в родните си страни, ако ние направим ситуацията достатъчно ужасна. Трябва да престанем да се държим по този начин и да осигурим на тези хора достоинство и помощ от страна на Европа. Благодаря. Госпожа Вимберг от името на Европа на преката демокрация и свобода. Благодаря. Положението в район на Средиземно море съвсем леко се подобри, но отново говорим за временни решения за проблеми, които така или иначе ще възникнат отново. В е, Швеция социал-демократите непрекъснато говорят за оказване на помощ на хората, където се намират те, вместо да се привличат е, хора и да бъдат или е, просто трябва да се помага на хората в лагерите. Това е което твърдят социал-демократите в Гърция, в е, е Швеция. В момента положението, разбира се, е много трудно. Положението е трудно в Гърция. Никой не можа да приложи регламента от Дъблин, както подобава от 2011 година насам. Положението вече става неудържимо. В Швеция ние трябваше да опънем палатки миналата зима, защото приехме прекомерна отговорност и по изключение приехме всички, които дойдоха в Швеция. Е, така че има стотици хиляди, които се опитват да окажат помощ които приеха тези хора и Именно Швеция е страната, която прие най-голям брой бежанци на глава от населението си. Е, сега отново е, ще има решение на Европейския съюз, за да се опазват границите. Въпросът е кой ще помага на Швеция и дали ще се спазват правилата от Дъблинския регламент. Председателката от името на ЕНФ, господин Бриоза, една минута. Благодаря, госпожо председател. Е, предпочитанието за чужденците, което Европейския съюз иска ежедневно да прилага, е особено скандално, особено като си имат предвид, че 120 милиона европейци живеят в мизерия всеки ден. Те също нямат подслон главата си. Е, въпросът е да няма нелегални емигранти и да не се налага цялата европейска социална политика да се разточава върху тях. Искам да ви кажа за какво говорим в момента. Помощ за беженци, които са изправени изправени пред изключително тежки климатични условия. Бездомните в Европейския съюз не страдат ли от същите климатични условия? Нашата нравственост трябва ли да ни кара да създаваме иерархия? Мизерията на едните срещу мизерията на другите. Ние просто трябва да проявим разум. Докато в моята страна някои избранници, като например кметицата на Париж, се втурна да строи центрове за прием на бежанци, докато пред очите им хиляда хиляда бездомни спят по тротуарите всяка вечер при пълното безразличие. Мисля, че трябва съобразно здравия разум да мислим първо за нашите, преди да мислим за другите. Господин Пападак изказва председателката за една минута. Благодаря. Господин е, комисар, през а, а, януари е зима, а вие предлагате отново на Лесбус да се а, е, сложат палатки. 57 000 души е, имат подслон, е, имат отопление, но като имаме предвид общия брой, това означава, че 8 000 са без подслон, без е, отопление, без електричество. Невероятни са тези условия. Тези хора чакат да бъде задействана процедурата, да получат обежище. Междувременно се бездейства от Европейския съюз и държавите членки. Вишеградската група реши да издигне стена по границата и да не допусне бежанците. И сега те са останали на островите, не могат да стигнат по-нататък. Никой не трябва да остане без отопление, вода, храна, топли дрехи. неправителствените организации трябва да излязат а, от а, лагерите и златиста зора в никакъв случай да не се намесва. Благодаря. А, Возенберг Брионди е следващия оратор, казва председателката. Заповядайте, госпожо. Проведе δεν άκουσα το όνομά Благодаря. Поздравления за избора, госпожо заместник-председател. Дами и господа, този проблем, който обсъждаме днес, винаги е актуален и все по-зле става ситуацията. До септември 2017 би трябвало а, да през... заселим хиляди хора, но темповете са изключително бавни. през март 2017 отново ще се задейства споразумението от Дъблин, което беше замразено. Според договореностите между Европейския съюз и Турция, ние получаваме по, посрещаме по 4000 души на гръцките острови. Вече са около 60 000 души. Гръцките власти не са в състояние да се справят сами с ситуацията. Въпреки това, гръцките хора са изключително благородни и се опитват да помагат на бежанците. Те ги третират като хора. Проблемът обаче е огромен и Европейския съюз трябва да помогне. Не може една държава сама да се справи с проблема. Ако Гърция действително се провали в тези си усилия, тогава това означава, че целият Европейски съюз се е провалил. провалил. Благодаря. Председателката господин Гереро Салон за една минута. Благодаря, госпожо председател. През последните дни по телевизията в богатите страни на Европейския съюз се говори за студена вълна. Действително, говори се и за грип. Говори се и за спешна ситуация. Но спешната ситуация, спешната ситуация на Балканите, в Гърция, в Румъния, в Чешката република, на различни места. В Сърбия, например, където има хиляди, хиляди беженци, е, които са прекарали коледа в студа в студа, както физически, така и психически. Това са хора, които са изоставени от правителствата в Европейския съюз, които не са изпълнили своята отговорност за хуманно отношение към хората, които стигат до нашите граници. Говорим за спешни нужди, за храна, за жилища, за здравни грижи, за правна помощ. Ние говорим за помощ изобщо. Говорим и за прилагането на план, е, който да въжи както средносрочно, така и дългосрочно. Сега говорим за зимен план. Комисията и държавите членки трябва да си поемат отговорността. Председателката, е, господин Гереро, е, приемате ли синя карта? Заповядайте. Бих искал да попитам колегата, откъде получихте информацията, която цитирате? Вярно е, че в Чешката република в момента е много студено. Вярно е, че в Чешката република има бездомни. Вярно е, че те няма къде да отидат. Едновременно с това има свободни места в е, домовете за лицата, които искат убежище. Така че не е вярно, че е, има е, искащи убежище, които умират. Ние се опитваме да им помогнем. Аз се очудвам от това, което вие току-що казахте. Отговор. Да, така е, така е. Надяваме се тази помощ да достигне до беженците но аз получих данните от Amnesty International, Amnesty International от международни организации. Е, е, нашата партия ЕКАРЕ знае, че ситуацията е такава на много места в Европейския съюз, включително и в Чешката република. Аз не казвам нищо против Чешката република, не я критикувам. Има други страни, които сигурно разполагат с повече възможности, но не ги прилагат. Председател науката. Дам думата на господин Юрек за минута и 30. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. Когато започне хуманитарната катастрофа, политиката свършва. Очевидно, Европейската комисия трябва да действа – съгласен съм с всички, че помощта реално трябва да стигне под най-строг контрол до лагерите и приемните центрове. Повтарям, когато започне човешката мъка, в нея няма място за политика. Когато предоставяме помощ, не бива да забравяме кой ни доведе до това положение. Прекият извършител е мафията от каналджии и трафиканти. Още преди две години трябваше да започнем да се борим срещу тях, но не предприехме никакви реални стъпки, дори дипломатически мерки не предприехме – Никакъв реален мандат нямаме за действие, с изключение на действията в морската акватория между Италия и Северна Африка. От десетилетия знаем, че бездомните не могат да преживеят студа. Трябва да сложим край на това положение. Господин Гьоренц има думата, казва председателката. Благодаря, госпожо председател. Комисар Сиренидес току-що ни запозна с, спешни мерки. От се сърце ви благодаря. Трябва да се действа бързо, и ефективно, за да може най-слабите да получат помощта, която им е необходима предвид хуманитарните и хуманистични е, цели на Европейския съюз. Е, тяхното успешно положение в момента не трябва да ни кара да търсим е, отговорните за бездействието от последните месеци или последните години. По-скоро трябва да се види дали има пропуски в системата за спешната помощ, дали трябва да се помогне на Гърция в нейните усилия, дали плановете за действие са достатъчни, дали споделянето на задачите не трябва да се извършва справедливо между 28 члена, е, вместо страни като Гърция да бъдат оставени сами. Гърция и Италия, е, които са изправени пред е, трудности, които са изпитвали преди идването на бежанците. Нека да престанем да атакуваме комисията. Нека по-скоро да нападаме категоричния отказ на много държави членки в Европейския съюз, които от чист национален егоизъм или от популизъм не правят абсолютно нищо, за да приемат споделянето на товара. Това това е абсолютно недопустимо и аз ви се кълна, че ако отпуснем достатъчно средства на комисар Стилианидес, той ще успее да отпусне всички средства, които му даваме за нула време, за да постигне решение на проблемите. Именно това трябва да нападаме. Е, срама, позора, който проявяват някои държави членки на Европейския съюз. От една страна те отказват да предадат правомощие на Европейската комисия, от друга страна имат дързостта да нападат комисията, защото бездействала. Това е позор. Госпожа Георц. Благодаря. Ситуацията тази зима води до нечовешки условия и хора, които буквално измръзват до смърт. Годината е 2017 и това се случва не защото няма как иначе да бъде, защото ние създадохме условия това да се случва. Каква Европа е това? Това е една черна дупка, пълна с безразличие. Затворихме границите и десетки хиляди бежанци и мигранти останаха на гръцките острови и Западните Балкани. Налага се да изпращаме хора, които да охраняват границите, но когато се наложи да се погрижим за самите бежанци и мигранти, нищо не се случва. Това трябва да се промени. То просто не е достатъчно. Имаме пред себе си бедствие и комисията трябва да се обърне към определени страни членки, които са се скрили и просто Казват да участват. Те трябва да участват. Имаме нужда от тях. Имаме нужда от спешни мерки и презаселване, колкото се може по-скоро, за да се освободи ситуацията на островите. Благодаря. Господин Сахентин, една минута. 18 минибусjes. 9... Благодаря. 18 микробуса, 19 генератора, 340 походни легла, няколко а, десетки изпални чувала, няколко хиляди възглавници, чаршафи, 300 чувала с туалетни принадлежности. И с това се изчерпва списъка. Това е неотложната помощ, която сме дали на Гърция да се справи с ситуацията. Неотложната а, помощ е и наша отговорност защото ние отказахме да приемем при заселване на беженци и мигранти от Гърция и Италия. 10 000 преди месеци трябваше да бъдат презаселени, но това не се е случи. И сега те са в снежните преспи. Медиите ги снимат, показват ги. Положението е ужасяващо.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 Да, действително в Гърция има семейства, които живеят без ток и без вода. А, има гърци, които очакват хуманитарна помощ. А, и тяхната лична драма не трябва да се пренебрегва. Не трябва да остава на второ място. Като християни ние трябва да помагаме на беженците. Няма политици, няма правителство, което трябва да си присвои правото да се занимава с беженците, пренебрегвайки гърците, нашите са граждани. Ако не решим проблемите на собствените ни съграждани, граждани, нямаме причина да съществуваме като политици. Е, искам да се обърна към вас като хуманитаристи. Е, вие сте избрани тук от е, съгражданите ви, а не от нелегалните емигранти. Е, председателката. Е, Извинете, извинете, извинете, искам да ви попитам, господин Синадинос, е, слушайте ме внимателно. Приемате ли си на картон? Приемате ли въпрос? Да, приема. Заповядайте. Ако обичате, включете си микрофона. Да, готово. Хубаво, да. Е, благодаря. Току-що слушах вашата реч. Вие противопоставяте мигрантите на беженците. Вие не смятате ли, че не са едните срещу другите, а и, и, и едните и другите имат право на хуманитарно отношение от наша страна? Председателката отговор. А, бих могъл да се съглася с това, което казахте. Ако се прави разграничение Цялата дискусия, която водим в парламента е за мигранти и бежанци, но според националните закони това са две различни групи. Благодаря ви много. Председателката госпожа Хименес Бецарел, има думата за минута и 30. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин комисар, за това, че демонстрирахте разбиране и съчувствие към тези, които в момента страдат из цяла Европа. Изключително съм шокирана и поразена от безразличието на европейските граждани. Все пак това са хора, които са беззащитни. Сред тях има деца и те страдат от крайния студ. А ние сме неспособни да се задействаме и да им помогнем. Миналата година бях на остров Лесбос. Сама видях лагерите – и условията, в които живеят тези хора. Мигрантите, с които се запознах, живеят в импровизирани палатки и а, едва имат послон. Трябва да направим така, че децата, които живеят в подобни условия и страдат от студената вълна, да получат по-добри условия, а за в бъдеще да направим така, че да можем да действаме по-бързо и тези хора въобще да не стигат до там, да не се оказват в ръцете на трафикантите. Трябва да опростим процедурите, за да могат хората да напускат Гърция по-бързо. В противен случай те ще продължат да живеят в тези претъпкани лагери в лоши условия. Най-уязвимите страдат най-много и това са най-малките и най-младите. Голяма част от мигрантите са всъщност непълнолетни. Спешно трябва да им окажем помощ, включително и психологическа такава, защото хората страдат не само физически, а и духовно в тези условия. Благодаря. Господин Мораес. Благодаря, госпожо председател. Председателя на Комисията по развитието и аз ще отидем в някои от най-тежко засегнатите райони, където хората страдат от хипотермия, измръзване, болест и сега а, никой не може да си затваря очите пред това, че страданието е огромно. Това не е игра, която крайният резултат е нула. Не е така. В Ливан и Йордания има беженски проблем. Навсякъде по света има подобни проблеми. Но през 2017 година не можем да допуснем студът да убива в Европа. И искам да кажа, че в парламентарната комисия Либе се срещнахме с координатора, изяснихме какви са трудностите при презаселването. Зная, че комисията работи много усилено, господин комисар. Никой не се съмнява в благородните ви подбуди. Но конкретният ми въпрос е, в тази извънредна ситуация какво още може да се направи? Мартин Вервей в парламентарната комисия Либе каза, че може да се направи още през следващите седмици. Какво е то, господин комисар? Благодаря. Следващия оратор е господин Яковчич. Стане на гръцким отъцима. Благодаря, госпожо председател. Положението на гръцките острови е повече от драматично. Но това, което трябва да признаем пред себе си е, че нашата политика се провали. Ние претърпяхме провал. Ние не знаем, че след лятото идва есен и че след лятото идва зима, а че зимата предполага студ и сняг. С други думи, ние забравихме, че има сезони. Положението в Сърбия е драматично също така в столицата, в центъра на Белград има много бежанци и емигранти. Ние трябва да помогнем на Сърбия и на Белград като град. Трябва да направим всичко, за да се направи нещо незабавно. Едновременно с това трябва да бъдем много предпазливи, отваряйки пътя през Западните Балкани, защото днес на Балканите положението далеч не е добро. Положението просто е врящо трябва да бъдем много внимателни, защото напрежението расте и беженците могат да го влушат. Знам, че е трудно да се каже и да се чуе. За съжаление, обаче положението е такова, каквото е. Председателката, давам думата на господин Крищодонис за една минута. Евхаристо, Гирия Бройдре. Благодаря, госпожо председател. Днес говорим за беженци и мигранти, които страдат от суровите зимни условия. Това е един добър повод да демонстрираме по-голяма солидарност. Времето наистина е необикновенно студено на гръцките острови. И то постави на изпитание механизмите на гръцките власти, както и самите беженци. Тук е момента Европейския съюз да демонстрира подкрепа и да се погрижи по-добре за беженците и иммигрантите. Според данните, мнозинството от тези хора получават помощ, но имат нужда от още такава, като лошото време влушава ситуацията допълнително. И именно за това трябва да им предоставим допълнителна помощ, за да избегнем наистина лошо физическа катастрофа. Председателката, ще приемете ли синя карта? Благодаря, госпожо председател. На 23 март 2016, когато влезе в сила споразумението между Европейския съюз и Турция, Хиляди бежанци се оказаха в задънена улица, в транзитни страни. Това доведе до ситуация, в която а, се наложи да им се окаже спешна помощ. Какво стана обаче? Господин Ципрас се опита да изпълни ангажиментите си и получи много пари, но дали се направи всичко възможно с тези средства, които бяха предоставени? 200 милиона евро, за това ли говорите? Това не е голяма сума, като се вземе предвид броят на мигрантите и бежанците, които се намират на гръцка територия. Говорим за повече от 60 хиляди души. Като вземем предвид географските условия, това са малки, препълнени острови, не бива да виним държавните механизми. Не казвам, че те са съвършени, но Европа трябва да помогне повече. Thank you. Uh, uh on behalf, uh... Благодаря от името на от името на НП господин Буда има думата за... Повядайте. Благодаря. Много тежка и болезнена е действителността в Европейския съюз и за съжаление не сме намерили ефективни решения, които ни дават възможност да се справим. Въпреки шенгенското пространство, държавите членки не могат да опазят границите си – Над 1 милион а, незаконни пресичания на границата бяха регистрирани 2015 година, 2016 още повече. Някои са економически а, мигранти, други са бежанци от военни конфликти, но така или иначе, когато стигат тук, те трябва да се справят не само с социалните условия, но и с климата, а, а тази година зимата е особено тежка. Много трудно се справят дори и местните граждани. Преди да бъде закрит лагера в Кале, аз ходих на посещения там. Място забравено от Бога. Място на мъка и страдания. Днес трябва да проявим солидарност, но не бива да забравяме едно. В Европейския съюз имаме само временни решения. Окончателното решение е вън от границите на Европа, в техните страни, където трябва сигурност и безопасност за всички тях. Благодаря. Е, е, е, Благодаря сега Госпожа Валенсиано има думата. Благодаря, господин председател. Аз вярвам в господин комисаря. Мисля, че той полага всички възможни усилия. Аз възлагам големи надежди и на Малтийското председателство. Аз мисля, че Малтийското председателство е особено чувствително към подобни проблеми. Колегите вече казаха, ние създадохме прав и хуманитарна липса на каквото и да било, къде, изобщо no man's land, изложен на жегари и на студ. Защо? Защо не излезем от тези територии? Защо не извадим от е, този леден затвор мъже, жени и деца, е, които не носят никаква отговорност, е, които имат право на международна помощ. Вместо да им окажем прием, ние ги изоставяме. Ние сме отговорни. Ние сме отговорни за политическите решения и за неефективното ни управление. Аз се обръщам към Малтийското председателство, което сега встъпва в длъжност, така да се каже, моля ви, настоявайте пред съвета, настоявайте пред министър-председателите, настоявайте за да действат, за да може тази дискусия да носи надежда, а не отчаяние. Е, е, е, Председателя дал думата на госпожа Шлайнер. Благодаря Видяхме видеоматериала от ужасното положение в Лесбом, Лесбос. Стотици а, живеят а, без отопление, без храна, а, в а, едни временни а, подслони. Невъзможно е да се опише. Трябва а, да се зададе въпроса как се използват средствата на комисията, за да се подобрят незабавно условията на тези а, хора много тежко е положението и в други зони, в Гърция, в Сърбия. Под 20 градуса, под нулата е студът и там не мо... трябва спешно да се работи. И е, на континенталната част и в островите трябва да се работи. 12% до сега са е, презаселените. Какво ще направите? за да се подобри положението. Освен това и механизмът, който беше прият още през 2012 година, трябва да се задейства, както и е механизма за международна закрила. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Макаван. Благодаря, господин председател. Много а, колеги говориха за това как страдат хората. по организациите също докладват лошите условия на мигрантите и бежанците, включително и непридружените непълнолетни. Хиляди живеят в изоставени сгради в Белград. Ситуацията е драстична, трябва да направим нещо. Чухме за този затвор, за тази безтъгловност, за дънена улица, в която тези хора се намират. Ние трябва да ги измъкнем от там. Един от възможните начини е да разработим схема с ваучери за пари в брой – Вместо да организираме кухни, където те се редят на опашки за супа, можем да им дадем пари, за да си купят продукти от местните магазини. Това ще направи да живота им по-достоен. Можем също така да предоставим образование на децата. Знам, че не говорим за това в момента, но би било а, добре да видим какво се случва с а, тези усилия. Ситуацията в Гърция изобщо не е лесна, на властите там не им е трудно. Но за мен можем да се справим само ако се обединим. Естествено, след това трябва отново да поговорим за политика. Thank you. Благодаря. А сега процедура спонтанни изказвания. Всички ще могат да се изкажат. Госпожа Шойдрова има думата първа. Важени е, пане комисажи, колегиня, колегове, видим, че сме... Господин комисар, колеги, отново сме очудени. През 2014 и през 2015 бяхме изненадани от вълната от нелегални емигранти. Сега отново сме изненадани за това, че на гръцките острове положението е лошо, условията са лоши и че хората очакват помощ. Е, като че ли никой не е очаквал такова нещо. Европейския съюз се оказва неподготвен. Ние не можехме да предвидим, че може да възникне такава ситуация. Трябва да се сътрудничим. Една единствена държава държава членка не може да се справи с ситуацията. С радост чух от Европейската комисия, че има финансови инструменти. Въпросът ми обаче е какво трябваше да направим, е, за да не се изпада в е, толкова тежка хуманитарна ситуация в момента. Е, ние пропуснахме нещо, ние забравихме да направим нещо. Какво трябва да направим следващия път, за да сме добре подготвени? Председателя, благодаря. Е, господин Никола Капуто има думата. Президент. Благодаря. Хиляда души в Белград са навън без подслон и мръзнат до смърт. Стотици деца са изоставени в огромна опасност. Поставят се а, е, все повече и повече а, е, изисквания и мерки, които обаче не решават а, е, а, хуманитарната криза. Европа прие пакта за стабилност и растеж, но не бива да забравя, че тази стабилност не може да се гарантира ако бъдат отблъсквани жени и деца, ако те са изхвърлени навън на студа, за да загинат. Това множество от бедстващи хора – трябва а, да бъде подпомогнато в рамките на политиката за миграция на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Господин комисар, в края на всяко председателство се случва едно и също нещо. Вие поехте председателството, но сте тук не само за да представите какво а, ще правите, но и за да ни чуете. Хората са скандализирани от полярните условия, които мигрантите и беженците са принудени а, да преживеят. Вие, освен страна на председателството, сте и под огромен натиск, защото също поемате а, част от вълната. Това е нескончаема криза и е крайно време да призовем страните членки да поемат своята отговорност по отношение на презаселването. Необходимо е също така да им се осигурят средства, за да се проправят безопасни коридори за беженците и мигрантите, така че те да избягат от тези а, трагични условия. Обръща се към вас, защото вие поехте председателството и сте в позиция да направите нещо по отношение на тази хуманитарна криза. Госпожа Кенги има думата. Е Благодаря, господин председател. Господин комисар, трябва да действаме спешно, но тази спешна намеса е необходима на хилядите мигранти и кандидати за обежище, които са в безисходица в леда и студа на Европа. Всичко беше прогнозируемо. Трябваше да се очакват такива метеорологични е, условия. А ни трябва сега спешен подход. Трябва да сложим край на това. Трябват ни ясни цели на средносрочна и дългосрочна политика. Нови инструменти за хуманитарна помощ вече е, не можем да допускаме никакво забавяне. Не можем да допускаме хората да страдат, да бъдат лишени от най-необходимото. Комисията е, трябва много бързо е, да е, взаимодейства с, е, държавите членки. Не да се строят стени, а да се проявява солидарност. Благодаря. Грация, Милет. Благодаря. Сега давам, дава, давам думата на Джоли Форд. Колеги. Някои в парламента се занимаваха с древни политически сделки. Е, те си е, продаваха идеите, докато моя министр-председател е, ги развлича с непоследователни мнения за Брексит. И човешки същества в момента измръзват в Европейския съюз. Бежанци, хора, които бягат война, стоят зад вратата, никой не им помага. В момента температурата е под минус 30 градуса. Снеговалежите на гръцките острови тласнаха много хора през Балканите. Мъже, жени и деца бягат от война през сезони и през реки и в момента зимата ги убива, а нашите правителства са безпрекословни. Хуманитарни агенции настояват за спешни действия, за да се приемат бежанци. Ние тук трябва да настояваме нашите правителства правителства да си изпълнят ангажиментите. Ние непрекъснато го повтаряме, но те не са го направили. Позор за тях. Препоръчам на всички колеги да направят всичко, което могат да направят специално те. Давайте прави на, на правителствени организации на място. Е, проявявайте е, състрадание. Трябва спешна подкрепа. Но ако правителствата отказва да действат, гражданите трябва да го направят. Аз им благодаря за състраданието. Аз се гордея с това, че мои техните избиратели от североизточната част на Англия, лекари, е, заболекари, е, продавачи, социални работници, всички оказват помощ на бежанците. Благодаря ви. Председателя, благодаря ви, госпожо. Сеньора депутата Силвия Коста. Госпожа Силвия Коста има думата. Благодаря, господин председател. Днес бях много впечатлена от изявлението на премиера Мускат, както и на представителя на съвета тук за намеренията им във връзка с политиката с миграция. Разбира се, не мога да не отбележа и ангажираността на комисаря Стилианидес, защото неотложно ни трябват адекватни а, мерки. Съвсем откровено трябва да кажем, че е, гръцкото а, правителство има нужда от а, тази спешна хуманитарна а, помощ, за да може да се справи а, с а, ситуацията. А, не само на островите, но и в континенталната част. Също така отправят се призиви от държави членки, членки за да се изпълнят квотите за презаселване, да се продължи с тази политика. Тук имаме не само економическото измерение, тук имаме и един въпрос, който тежи на нашата съвест. Откровенно казано, крайбрежната охрана на Италия извършва и моралния си дълг, освен че върши а, е, служебните си а, е, задължения. Но има юридически пречки това да се прави и подобно положение е недопустимо. Благодаря. Благодаря. Давам думата на е, Михиадес Киркос. Благодаря. Господин комисар, ако трябва да говоря от името на гръцкото правителство, правителство, бих казал, че парите, които искате да дадете, трябва да се получат от Сърбия. Там замръзват хора по улиците. Те не замръзват в Гърция, защото ние нямаме средства там. Напротив, ние получихме доста средства. Но хората замръзват по островите заради административни тежести и неефективна администрация. Тоест, те замръзват там заради мен, заради вас, заради европейските политици. Това се случва, защото от наша страна ние не спазваме ангажиментите си по споразумението с Турция. Хората чакат а, мобите им за убежище да бъдат разгледани твърде дълго. И не могат да се върнат към Турция, нито да намерят убежище. Проблемът е, че просто няма хора, които да ни помогнат да разглеждаме тези муби. Ние не искаме вече пари, искаме персонал, а вие ни обещахте солидарност. Благодаря. Евхаристо. Благодаря. Благодаря на господин Киркос. А сега думата има господин Лопес. Благодаря, господин председател. Има хиляди бежанци, които страдат които страдат от студената вълна на Балканите и в Гърция. Това има жестоки последици тези хора страдат, защото ние не действаме, защото националните правителства не действат, защото европейските институции не правят нищо. Говорим за много ниски температури, за отсъствие на заслони, за липса на храна. Една студена вълна, която предизвика значителен брой е, смъртни случаи и на континента. Говорим за хора, които бягат от страните си, защото там са бомбандирани. Говорим за хора, които тръгват по особено опасен път. Отново повтарям за 5000 смъртни случая в Средземно море миналата година Тоест, хора, които са напълно безпомощни на континента, който се предполага, че ще им помогне. Хора, които умират тук, при нас. Защо? Защото ние не сме направили нищо. Може би това трябва да накара съвестта ни да заговори. Къде е европейската душа? Къде отиде тя? Ние не можем да допуснем повече такова нещо. Ние трябва да мобилизираме спешните фондове колкото може по-бързо. Трябва да го правим с националните правителства, за да се сложи край на последиците от тази студена вълна, за да се избегнат смъртните случаи, за да се избегнат продължаващите страдания на хора, които бягат от война. Благодаря. Председателя, благодаря много. Сега давам думата на госпожа Дискум. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Необходими са неотложни мерки за да се подпомогне на хората, които мръзнат, но ни трябва и по-общ подход. Трябва да се прилага действащото законодателство и да се сътрудничи за установяването на безопасни маршрути и процедури за даване на убежище. По-богатите страни могат да предоставят повече средства на неправителствените организации. Трябва да се отдаде на дължимото за всичко, което правят по места. Структурите на гражданското общество са активни, но има и други, които бягат от отговорностите си. Ние имаме отговорност, която е обща за всички, включително и за испанското правителство. Благодаря. Следващият оратор е, е господин Ернест Уртасун. Благодаря, господин председател. Голям срам е това, което се случва в Гърция. Не знам дали си даваме сметка колко е зле ситуацията, колко лошо се отнасяме с тези хора там. Те се чудят къде да му се не види изобщо е тази Европа. Най-лошото е, че ние много добре знаехме, че ще се стигне до тук. Хиляди хора работ... а, живеят на Лесбос, извинете, в ужасни условия. Това е катастрофа. Сигурен съм, че те се чудят дали ще ги изпратят обратно в Турция? Ще стигнат ли изобщо до Европа? Къде е Европа във всичко това? Европейския съюз се съгласи да вземе, а, да приеме бежанци и мигранти. А, имаме квоти за презаселване, но това не се случва. Искам да се обърна към Малтийското председателство. Говорите за а, оговорките с а, Турция и с загранична охрана, но не това темата днес, наистина. Благодаря. А сега от името на комисията господин Стилианидис има думата. Благодаря ви. Благодаря на всички колеги за проведната дискусия. Няма съмнение, тя беше мъчителна. Всички ние се чувстваме много неудобно предвид ситуацията. Никой не би трябвало да се гордее. особено заради нашите нравствени ценности. всички ние искаме да предоставим на тези хора достоинство при такава безпредседентна ситуация. Искам да се възползвам от възможността да повторя, че като Европейска комисия ние сме поели ангажимент да поемем, да окажем помощ на правителствата, когато търсят отговор. Затова е, комисаря Аврамополус днес е на остров Лесбус и обсъжда въпроса с гръцките власти. За това в събота заминавам за Сърбия, е, за да обсъдя с сръбските власти всички въпроси, от придружаването на мигрантите до условията за беженците в самия Белград дори е, чрез е, нашите различни инструменти за финансиране, ние сме готови да отговорим на допълнителни нужди. Мога да заявя още сега, че в Сърбия, в събота, аз ще съобщя допълнително финансиране особено за да помогнем на хуманитарните ни партньори на място, в сътрудничество, разбира се, с сръбските власти. Е, ние сме убедени, че е, никой не може да продължава да живее при такива условия. Аз съм напълно съгласен с вас. Тези дни са същинско предизвикателство за европейския проект – ние трябва да отправим послание към нашите съграждани от Европейския съюз. Ние сме готови да създадем разлика, за да помогнем на тези хора в неблагоприятно положение. Европейските граждани искат да видят дела, а не думи и успеха ни при тези трудни обстоятелства е, ще се прецени по това доколко ефективно можем да работим съвместно. И сега искам от сърце да ви благодаря за оказаната подкрепа. Днес аз видях, че вие сте готови да ни окажете подкрепа, за да продължим по този труден път. Естествено, независимо от спешната ситуация, с която ние трябва да се справим, никога обаче не бива да забравяме, че трябва да има дългосрочни решения – е, аз приканвам всички останали държави членки на Европейския съюз. Разбира се, приканвам и Малтийското председателство да продължат да увеличават броя на лицата, които са презаселени от Гърция и от Италия. Държавите членки трябва да изпълнят ангажиментите си и е, да предвидят достатъчни специалисти по материята на убежището за определен период от време. Аз съм съгласен с моя приятел господин Киркус. Трябва да бъдат изпратени експерти на място. До сега средностатистически само половината от исканите експерти са на лице. споразумението между Европейския съюз и Турция. допускам и приемам, че в това споразумение има и спорни страни, спорни страни. Едновременно с това обаче то ни даде възможност да сложим край на безбройните смъртни случаи. Тук обаче искам да поставя ударението върху следното. Тази бежанска криза не е национален проблем. Проблем на Гърция, на Италия или на Сърбия или на Испания. Проблемът е европейски и решението си остава колективна европейска отговорност. Ето защо ние трябва да настояваме за обща европейска позиция. Разбира се, е, трябва да изискваме международната общност да ни помага при тези условия, защото е, това е и глобален въпрос, това е и глобална отговорност. Сега искам да се спра на няколко въпроса. Напълно съм съгласен с Линда по схемата за ваучери и пари брой. Опита ми на място сочи, че това е единствения начин да се предостави достоинство на бежанците. Това е, е един от основните ми приоритети в Гърция. Както оказването на подслон, образование и специални грижи за бежанците. Но много е важно да се уважава достоинството на тези хора. Човешкото достоинство е нещо, нещо изначално, нещо изначално. Моят опит сочи, е, преценката на моите сътрудници също показва, е, че е, това е много по-ефективно от каквато и да било друга схема, като например оказване на услуги или храна. Това, което се прави в момента в Гърция. По този начин се подпомага и местния пазар, и местната економика. И за това създадохме в е, Турция проекта за един милион сирийци, които са бежанци в Турция. Господин Мозалас, който е гръцки министър за миграцията, публично обяви, е, че в допълнение към тази схема за храна и е, за ваучери и за пари в брой. Той съобщи, че ще има преход и ние не трябва да бавим този преход. Благодаря, господин председател, господин Мораес, за любезните думи, които казахте. Както вече казах, има фондове, които са на лице. Ние ще използваме тези фондове за изграждане на нови заслони. Е, ние можем да оказваме съдействие и за жилищно настаняване на бежанците. Ние сме в контакти с гръцките власти, Аврамополис и е, сътрудник от моите служби е, са ясни. Е, намирането на конкретни решения в ежедневието не е лесно, но трябва да се постараем да направим максималното. Искам да кажа още нещо. Много от вас споменаха за прехвърлянето на бежанци от гръцките острови на континенталната част от страната. След множество разговори с гръцките власти, ние решихме да прехвърлим лицата, които са в най-нестабилно положение, които са най-застрашени при такива тежки условия. Искам да кажа, че в, на континенталната част на Гърция ние можем да е, се справим с ситуацията. Много от е, бежанците, е, които са в неподходящи лагери, вече са е, настанени при много добри условия в добри хотели около Солон и около Атина. Ако успеем да създадем схемата пари в брой и валчери до март месец, ако успеем да прехвърлим повече бежанци от островите в Бяло море на континенталната част от страната, смятам, че можем да кажем, че положението се е подобрило. Отново ви благодаря за подкрепата и за помощта при тези трудни условия. Евхаристо, thank you much Mr. Commissioner, for your really interesting speech. Благодаря, господин комисар, за тази вдъхновяваща реч. От името на съвета, господин Борг. Благодаря ви, почитаеми колеги, за това, че изказахте мнението си. Ние а, сме много наясно с предизвикателствата, пред които сме изправени, както а, и с условията, в които живеят беженците в Гърция и в Сърбия. Смятам, че Европейската комисия вече обясни какви мерки се предприемат, какви средства се отделят. Ние в председателството ще направим каквото можем, за да помогнем и да осигурим достоинство на мигрантите и беженците крайна сметка те не са стигнали до европейския континент, защото това е някаква прищявка, някакъв техен каприз. Все пак те бягат от война и от конфликт в собствената си страна. Нека обаче да ви напомня, че нашата страна, както някои колеги вече споменаха, също изпитва вълната от бежанци и страда от нея сама. Ние много добре знаем каква е ситуацията. Всеки ден сме изправени пред трудната задача да спасяваме хората в открито море да им осигуряваме прием, да се опитваме да ги интегрираме в обществото. Нашия пример ясно каза днес. Необходимо е да свършим повече работа в съвета. На първо място, за да гарантираме, че това, за което сме се споразумяли, се прилага. Стана дума за презаселването. Действително, необходимо е да направим така, че страните, които не приемат броят според квотата, с която са се ангажирали, да го направят. От друга страна, необходимо е също така и ефективно да охраняваме своите граници и да продължим да спазваме договорките, с които сме се ангажирали. Преди повече от година бяхме домакини на срещата на върха в Валета. Там стана дума за външните измерения на нашата сигурност. Присъстваха колеги не само от Европа, но и от Африка. Предстои среща, на която ще видим какъв напредък е бил постигнат. Дали инвестициите, които отделихме, са били използвани по предназначение, така че да може да се постигне някаква промяна с незаконните дейности на Африканския континент. Дали има някаква промяна в положителна посока? Естествено, за 6 месеца не може да се постигне всичко, но все пак ние продължаваме да полагаме усилия, за да се опитаме да докажем, че отговорността може да бъде споделена. Отново ще ви кажа, ние сами знаем за какво става дума. Знаем какви са тези проблеми, защото сами сме изправени пред тях. И ще продължим да работим така, че да помогнем на всички страни да споделят отговорността. Благодаря. Много съм а, доволен от това, че имах възможността да споделя възгледите си с вас. Продължаваме работата си и през едните месеци. Благодаря on behalf of European Dziękuję bardzo, panie ministrze, за выступление. Благодаря ви за това, че се изказахте от името на съвета. Приключваме с този изключително важен